Добре дошла на комисария Буц в Комисията по околна среда. Да ни съобщи за резултатите на последната среща с Международната морска организация в Лондон. Госпожо комисар, бихме желали да чуем от вас относно новопретата стратегия за намаляване на емисиите парникови газове от корабите като принос към постигане на дългосрочните цели на Парижкото споразумение. Хубаво е да видим как Европейския съюз ще подкрепи е, усилията на е, ММО, като се възползва от инерцията след приемане на стратегията. Това е свързано и с досията, по които работи нашата комисия. Преди да ви дам думата, искам още веднъж да подчертая колко е добро сътрудничеството между нашата комисия и вас. благодарение на това сътрудничество. Срещата в Лондон беше успешна. Заповядайте. Благодаря ви. Благодаря за възможността, госпожо председател, госпожо Валян, уважаеми заместник председател, може би един заместник председател виждам, уважаеми членове на Европейския парламент. Истинско удоволствие е да съм тук за втори път във вашата комисия по околната среда. Особено много се радвам, за да ви представя информацията относно споразумението с Международната морска организация. Споразумението, което случихме с тях, което се смята за крайъгълен камък това споразумение се очаква да даде принос за постигане на целите по отношение на температурата. Ние отдавна настояваме за това с оглед на нарастващите емисии от корабите. След 72-та среща беше прията първоначалната стратегия за намаляване на емисиите парникови газове от международните кораби. Важно е, че се включи количествена цел за намаляване на тези газове от поне 50% към 2050 в сравнение с нивата от 2008 а, а, година за да осигурим това да стане възможно още в този век. Една лична бележка да направя са през следващите 30 години, според мен, технологиите значително ще, си, ще се развият и те ще ни позволят до 2050 година да достигнем нулево ниво на замърсяване от транспортния сектор. За първия път е договорена в глобален мащаб за индустриалния сектор такава количествена цел. Сектора на корабоплаването също ще допринесе за тази цел. Надявам се, че и ИКАО ще се задейства и е, можем и от тях да очакваме е, подобен амбициозен план, какъвто изработи ММО. Е, мисля, че всички сме съгласни, че не беше никак лесно да се постигне това споразумение. Европейският съюз изигра ключова роля за това. А, Малцината представители на 27-те страни членки ще потвърдят, е, че беше трудно, беше предизвикателство да се стигне до там, където сме днес. Много държави не желаеха да се съгласят с никаква количествена цел за сектора. Наистина бяха необходими много умения за водене на преговори извън официалните разговори е, в залата, за да е, се е, приобщи към нашата цел мнозинството от членки на ММО. Комисията а, беше водещата а, тези а, преговори. Аз получих а, пълна подкрепа за това да останем а, единни и силни с оглед на предстоящите трудни дискусии. Наистина всички представители дадоха тази подкрепа. Те участваха ангажирано и разговаряха с ключови трети държави и нагласи изразиха своята силна подкрепа за приемане на целите. Много се гордея с това. Гордея се с това, че успяхме да се обединим около едно становище и да постигнем резултати. Бих искала също така да помогна на вас, на господин Фария Горталанд, госпожа Шуица, господин Екхаут, които бяха част от екипа в Лондон и изиграха много конструктивна роля. особено във връзките, които установиха с нашите е, партньори е, в ММО, връзките с индустрията и НПО. Ни успяхме да е, постигнем този е, напредък. Е, заедно с амбициозната корпостроителна индустрия и други големи международни партньори. Голям брой политически инициативи, като декларацията Тони Дебрум, също ни помогнаха. Искам ясно да заявя, че първоначалната стратегия на ММО е окоръжаваща първа стъпка по пътя към декарбонизацията. Е, почти е постигнато единомислие по въпроса, че тази стратегия е основа за бъдещи действия в сектора. Целта, договорена за сектора, представлява първоначален принос на групоправателния сектор за постигане на температурните цели на Парижкото споразумение. Това е особено важно в момента, когато наблюдаваме, че калкулациите, които сме правили в миналото, не са съвсем точни и не са в правилната посока. Така че, може би, заплахата от увеличаване на температурата може би ще се окаже по-голямо, отколкото сме предполагали. Това също помогна за засилване на амбициите и за предприемане на а, ангажиране стъпки. Защо това е толкова важно? Защо това споразумение е толкова важно? Защото то дава важни насоки за индустрията. Количествените цели е, в стратегиите ще тласнат индустрията по правилния път е, на развитие, ще ги накара да направят инвестиции е, в ниско въглеродни технологии и в декарбонизацията. Създаването на зелени кораби и разработка на безвъглеродни горива със сигурност ще се окажат печеливша инвестиция. Надявам се корабоправателната индустрия да подкрепи тази стратегия и да се включи от първия ден. Ние установихме, че ползите и економиите по отношение на разходите също ще бъдат важен аргумент в полза на мерките за кратко, средно и дългосрочно намаляване на емисиите, за да могат да се изпълнят количествените цели. Стратегията също така потвърждава, че мерките в корабоплаването ще се вземат по недискриминативен а, начин. Съобща, обща, но диференцирана отговорност, отчитаща капацитета също така, задължителните мерки за корабоплаването ще се прилагат еднакво към всички без значение на флага. Вижда се също така, че е необходимо а, да се направи оценка на възможностите за намаляване на емисиите различните държави. Е, имаме предвид островните държави, и развиващите се държави. Стратегията също така включва подкрепящи мерки за изграждане на капацитет, техническо сътрудничество и научно-развойна дейност. Стратегията признава а, ролята на европейското финансиране за създаване на центрове за морско сътрудничество – Тези средства се използват за проекти за изграждане на капацитет, които се приемат много добре. Невид амбицията може да бъде и засилена като се приеме изменен вариант на стратегията през 2020 година, въз основа на данните за емисиите през следващите години. Мога да кажа, че рамката, която беше договорена, е добра. Тя е добра дефинирана, но предстои да се свърши още много работа за в бъдеще. И а, а, разбрах, че парламента също започва да работи, с което аз съм повече от съгласна. ММО сега предстои да приеме програма с предстоящи действия за, приемане на, за прилагане на стратегията на а, а, практика. от е, решаващо значение, ако ММО наистина жела да вземе действителни мерки до 2023 година. Това е обща наша цел, такъв е нашия мандат. Нека да погледнем истината в очите и да си кажем, че задачата няма да е лесна, ще се сблъскаме с много предизвикателства. Разчитам на вашето сътрудничество, разчитам на екипна работа и за в бъдеще, за да създадем работещи модели. Сега искам да споделя с вас някои разсъждения а, в заключение. Искам, смятам, че с приемането на тази стратегия Международният корабоплавателен сектор показа своята воля да бъде част от решението. Мисля, че това послание беше ясно и трябва да дадем на ММО възможност да работи но ще продължаваме да упражняваме натиск върху тях за изработката на конкретни планове за действие. Европейски съюз ще продължи да играе своята роля като силен актьор глобален мащаб, за да може това, което е заложено като цел, да се превърне в реалност. Ние ще, от комисията ще следим напредъка в ММО към постигане на целите, за да гарантираме, че сектора наистина ще допринесе за постигането на целите от Парижкото споразумение. Ако такъв напредък, значителен напредък няма 2023 година, Европейската комисия ще бъде първата, която ще, прило... ще предложи съответните адекватни мерки на е, европейско равнище. Но като цяло сключихме добро споразумение за борба с измененията на климата. Преди да завърша, искам да се спра още на три въпроса, които вие споменахте във вашите уводни думи. Първо, приемането на мерки, забраняващи забраняващи използването на гориво, което не съответства на изискванията. Това предстои да стане на следващата среща през октомври, една конкретна стъпка. Второ, ММО се съгласи да обсъди забраната на носенето и използването на тежки корабни горива в арктически води и в океаните. С цел а, опазване здравето на хората и запазване на арктическата среда. Трето, искам да подчертая, че замърсяването на моретата става все по-актуална тема. За целта ММО ще работи по конвенцията за опазване на морската околна среда среда Европейският принос ще бъде директивата за промяната на пристанищните съоръжения с оглед на опазване на околната среда. Тук приключвам и с нетърпение очаквам вашите въпроси. Благодаря още веднъж за възможността да говоря пред вас. Благодаря, госпожо комисар за информацията. Сега давам думата на членовете на комисията. Ще започна с членовете на делегацията. Господин Фария е първият. Той е джентълмен, обаче ще дам думата на а, госпожа Готалан. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо комисар. Благодаря, господин Фария. Споделям голяма част от казаното от вас. Благодаря ви, госпожо комисар, за високата степен на ангажираност от ваша страна. Зная, че вие работихте усилено по време на конференцията и а, също и преди това а, се ангажирахте с темата. Благодаря ви горещо за усиления труд. Зная, че е много важно да има координация между държавите членки и в това отношение. Държавите членки свършиха чудесна работа по време на тази сесия. те отбелязаха и голяма стъпка напред. Зная, че европейските държави изискваха много повече, искаха цел между 70 и 100%. 70 и 100% намаляване на въглеродните емисии до 2050 година. Споразумявахме се за по-неамбициозна цел, но и това е добре. 50% в рамките на стратегията. Това е голяма стъпка напред, че ММО възприема стратегия в това отношение. По този начин ММО показва своята решителност. Радвам се, че толкова ясно казахте, че Европейската комисия ще следи отблизо това, което се случва и ще продължава да упражнява натиск. Защото тази цел не е достатъчна. Тя е под тази, която ни е необходима, за да постигна споразуменията от Париж корабоплавателната индустрия, с която се срещнах миналата седмица, ни уведоми, че тя е отговорна за голяма част от въглеродните емисии. Ако не се изпълни тази стратегия, за в бъдеще корабостроителната индустрия ще бъде част от големите сектори, отговорни за въглеродни емисии и 2050 година корабостроителната индустрия може да е отговорна за 70% от въглеродните емисии в световен план, заедно с въздухоплавателната индустрия. Смятам, че е важно да продължим да упражняваме натиск. За сега вие правите това добре. 73-та е важна година, но трябва да изискаме конкретни действия и преди това трябва да се проведе и дискусия за а, това, от което се нуждаем. Трябва да бъдем точни. Не можем да чакаме до 23-та година. Необходимо е на следващата среща на ММО да поискаме конкретни резултати. Чух това и от вас, но Европейската комисия трябва да бъде много ясна и конкретна по отношение на това, което изискваме от ММО, защото годините си минават. и няма да можем да спрем това явление, от което се страхуваме, а име корабоплавателната индустрия да бъде голям източник на въглеродната емисия. Така че моля Европейската комисия да държи под око ММО, да е, следи строго това, което се случва, да заплашва с санкции, а ние ще бъдем редом с вас, защото ние го правим в интерес на изпълнението на целите на споразумението от Париж и в интерес на корабоплавателната индустрия, защото ако тя не се промени, тя ще се превърне в една остаряла индустрия която няма да получи нашата помощ за в бъдеще. Представители на корабоплавателната индустрия по време на конференцията заявиха, че някой друг трябва да отбележи техническия напредък вместо тях. Това не е така. Корабоплавателната индустрия сама ще трябва да отбележи този технологичен напредък. Ние можем да окажем натиск върху тях, както оказваме върху автомобилстроенето, например. Не можем да се съгласим с тях, че други трябва да свършат тяхната работа. Можем да кажем, да, ще ви помогнем, но вие трябва да сте двигател на собствения ви напредък. Така че благодаря ви нека да продължим да работим в дух на сътрудничество. Благодаря, господин Фария. Always... Благодаря, госпожо комисар. За нас винаги е удоволствие да сте наш гост. Вие винаги сте проактивна, особено по отношение на ММО. Вие наистина лично се ангажирахте да се борите с климатичните изменения. За нас винаги е удоволствие да сме с вас и да чуваме как подчертавате значението на това да бъдем амбициозни. Казахте, че сте постигнали добро споразумение. Ами, това не е точно така. Казахте дари, дори, че това е значително споразумение което ще даде качествено измерение на въглеродните емисии, което ще доведе до нулеви емисии до 2050 година. Госпожо комисар, много ви моля, знам, че това няма да се случи. Тук не говорим за сътрудничеството от 2008 година. Тази цел не беше включена в окончателния текст. Както знаете, 2015 година приехме регламент РМВ за корабостроенето. Аз бях докладчик и там приканихме корабоплавателната индустрия да намали емисиите си. Както знаете, този регламент ще доведе до прозрачност при емисиите и ще даде добри данни на законодателите. Тези емисии и квотите въжат както за пристанищата, така и за корабите. Имаме една система за набиране на данни. Ако имаме европейска система, тя ще бъде преразгледана, както и вие казахте, за да може да бъде приведена в съответствие с системата на ММО. Въпросът, който искам да ви задам, е следния. Кога възнамерява Европейската комисия да излезе с предложение за преразглеждане на РМВ? Как ще гарантира комисията прозрачност относно тежките корабни горива? Защото знам, че има разлика между нашите данни и тези, които се използват в ММО. Трябва ли да включим цялата информация в преразгледания РМВ, за да можем да имаме съответствие с системата на ММО. И накрая, зная, че е, вие сте доста напредниче в това отношение, но все пак се питам, не се ли нуждаем от по-напредничево и ефективно законодателство или по-скоро смятаме да снижим амбициите си до нивото на ММО? В заключение, Важно е, че ММО ще забрани тежките корабни горива в Антарктика, но нищо не се казва за Арктика. Миналата седмица в едно академично средище, на което повдигнах въпроса, но отговор не получих. Както каза Джуд, вършите чудесна работа, която ни стимулира да бъдем още по-активни по въпроса. Знаем, че сте амбициозна, ние също сме амбициозни, но нека да упражним максимален натиск, без да скъсаме въжето, ако мога така да се изразя. Колежката ми Суица не може да присъства на днешното заседание. Тя е на заседание на АФЕТ и поиска да я извиня, защото наистина много се искаше да бъде сред нас. Благодаря, господин Фария. Госпожа Ейгалт. Thank you, Madam Chair, and uh, thank you, Commissioner. Welcome back. And uh, indeed, it was uh, good to see you in London. And... Благодаря ви. Мога да се присъединя към колегите и техните благодарности. Мога да поздравя вас лично и всички в Европейската комисия, които изиграха важна роля и доведоха до този резултат. Естонското председателство продължава работата си по това досие. И е важно, че една от държавите в съвета се считаше за отговорна за това Европа да бъде подготвена за срещата в Лондон. Колкото по-добре сме подготвени, толкова по-единни можем да бъдем. Както знаем, това не винаги се случва в Европейския съюз, но в този случай това ни помогна. Имахме една високо амбициозна коалиция, която изигра добре картите си. Разбира се, вие също изиграхте ключова роля. В крайна сметка, няма да се изненадате, че искам да стигна до въздухоплавателния сектор. Организация като ММО, която толкова добре работи, в крайна сметка си даде сметка, че трябва да излезе с конкретен резултат. А това беше много важно. И те разбраха, че не може да приключи тази сесия без споразумение а, защо да имаме високо амбициозна коалиция, за какво служи тя, ако не се стигне до някакво споразумение. Така че е добре, че и ММО разбра, че се нуждаем от конкретен резултат. Ако сега се върна назад и погледна това, което се случи в Лондон, трябва да кажа, че съм обезпокоен за региона на Латинска Америка. Много държави предричаха, че това ще бъде трудно. Саудитска Арабия хищни ни помогна, това не изненада никого, не можеше да се разчита на САЩ и това не ни изненадва. Но държавите от Латинска Америка, те а, са малко по-далеч от световния пазар. Имаха някои безпокойства, което е разбираемо, така че трябваше да инвестираме в по-задълбочени отношения с тях, за да се уверим, че тези държави ще предприемат следващата стъпка, от която се нуждаем. И накрая, вие казахте, че от гледна точка на ММО това е изключително важно споразумение, но ако гледаме на нещата през призмата на климатичните изменения, това не е толкова значително споразумение. На следващо място, ролята на индустрията. В зелените ние винаги се оплакваме, но се случва и да отправяме поздравления, когато те са заслужени. В случая индустрията, ролята на индустрията, тя изигра важна роля за постигането на споразумението. На последния ден индустрията се съгласи да приеме по-амбициозни цели. Нейни представители дори казаха, ние се нуждаем от по-амбициозни цели, което означава, че индустрията е по-напредничава, отколкото някои правителства. Така че в крайна сметка се стигна до споразумение, което ние просто приехме. Относно последващите мерки. Нека бъдем честни. Тези цели не са в съответствие с споразумението от Париж. Те са едно добро начало, и, което е далеч от преговорите в ИКАО. Да, бихме могли да кажем, че ние сме първия така световен форум, на който имаме споразумение, но трябва да имаме споразумение а, е, относно всички цели, върху които ще работим малко по-късно. Това е просто изходната точка, от която тръгваме. Ще трябва да бъдем по-амбициозни в целите си, но това, което се нуждае незабавно, са действия. И за това, госпожо комисар, бих искал да ви попитам следното, защото не беше достатъчно ясна. Права сте, трябва да започнем работа по плана за действие. Но като че ли е, Прозрях от думите ви, че ще работим по този план за действие следващите 5 години. Не, не, не. Още днес трябва да се направи нещо. Нека да не чакаме 5 години. Защото през това време всяка една молекула въглероден диоксид замърсява планетата ни. 2030 година. Ако гледаме сериозно на тази цел, това означава, че 2030 година всеки нов кораб трябва да бъде с нулеви емисии. Ще има много кораби, които ще продължават да излъчват емисии, но всеки нов кораб 2300 година трябва да бъде с нулеви емисии, което означава, че Европа трябва да се замисли за това, което ще прави с цялата инфраструктура за втечнен газ в корабоплавателната индустрия. Какво ще стане с тази инфраструктура при положение, че 2300 година няма да имаме необходимата такава? Не създаваме ли инфраструктура, която не е необходима за новите кораби с нулеви емисии, които ще съществуват 2300 година? Не трябва ли да помислим и за това? И накрая, госпожо комисар, въздухоплавателният сектор и КАО знае, че винаги се гордеят, ако може да приобщите повече държави и да ги накарате да се включат в доброволческата фаза, но всички знаем, че споразумението, което имаше доста слаби цели, като че ли все повече отслабва заради правилата относно компенсацията. Аз съм дълбоко обезпокоен за въздухоплавателния сектор. Той просто няма да бъде включен в тези усилия. Ние в Европа трябва да упражним натиск върху ИКАО. ИКАО не може да изостава в този аспект. Комисията ще излезе с план за действие до 2050 година. Много ви се моля, включете корабоплавателната и въздухоплавателната индустрия в този план за действие. ММО усеща натиска, но и КАО също трябва да го усети. Защото в противен случай това е лоша новина за климатичните изменения, ако авиационният сектор продължи да прави това, което прави. Ports reception facility. Ще а, съм благодарен за отговор, особено относно пристанищата. Благодаря. Господин Лиесе, някой друг има ли желаещ? Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо комисар. Очевидно е направена голяма стъпка. Аз вече бях спрял да се надявам, затова благодаря на всички, е, за, които допринесоха за този пробив. Трябва да се съгласила обаче и с онези, които казват, че това, което е постигнато, не е изцяло в съзвучие с целите от Париж. Затова вие сте права, госпожо комисар, като казвате, че трябва да продължим да упражняваме натиск и стъпка по стъпка трябва да засилим това споразумение. Имам само един един конкретен въпрос тази връзка. Беше обявено, че комисията ще е, е, излезе със своето предложение за изменение на МРВ още през май. Комисията от началото на юни ще спре да прави нови предложения. Ние смятаме това за абсурдно и се обърнахме към председателя на парламента, защото искаме да има още предложения и това е един от примерите, в които ще трябва да има ново предложение, тъй като сме поели международни задължения. За това искам да ви помоля да ни представите бързо вашето предложение, заедно с колегите. И като цяло искам да дам сигнал към а, всички комисари, че не може а, да няма да има нове предложения от юни. Следващата комисия ще стъпи в длъжност едва през ноември следващата година. Не може в продължение на две години нищо да няма, защото ще станем смешни защото всички ще останат с впечатлението, че тук всички могат да спрат да работят, без това да има някакво значение. Ние не мислим, че това е така. Затова смятаме, че трябва да има предложение и след юни. Някой друг? Госпожа Дали. Благодаря, госпожо председател. Аз също искам да благодаря на комисаря този път, когато а, а, чувам от вас какво казвате, мисля, че наистина сме направили голяма крачка напред. А, аз съм твърдо за това да продължа, да, аз съм за това да продължим да упражняваме на натиск, защото говорим за 2050 година. До тогава има много време. За мен това е крат... Е, дългосрочната цел. Преди това трябва да има средно и краткосрочни цели, а, е, които да измерваме, за да се уверим, че морския сектор е неправ път а, е, по отношение на намаляване на емисиите. А, за това искам да апелирам към вас да поставите кратко и средносрочни цели, за да сме сигурни, че се предвижваме към целта. Аз се тревожа, че когато е, започнем да говорим за цели, ние говорим за 2050 година, това е много време, през което може и нищо да не се случи и когато този, тази дата наближи, индустрията ще каже, че имат много малко време за постигане на резултати. Морския сектор обаче трябва да даде е, своя е, принос. Това е цел, която излиза извън отговорността на отделните сектори. Не можем да молим само един сектор да намалява емисиите мисля, че всички сектори трябва да поемат своята отговорност. Всеки сектор трябва да даде своя принос за намаляване на емисиите, които искаме да постигнем глобален мащаб. Зарадвах се да кажете, че сте убедена, че след 30 години технологиите ще се развият бързо, в това число и в този сектор – И ако някой сектор смята, че може да остане в зоната на комфорта, това ще повлияе неминуемо на останалите. Ще повлияе също така на неговата конкурентно способност, на неговата конкурентно способност. Аз бих искала морския сектор, да даде своя принос, да бъдат в позиции на иновациите. Мисля, че през следващите години технологиите предстои много да се развият и ние от Европейския съюз трябва да заложим кратко и средносрочни цели. Благодаря. Мисля, че вече никой не иска думата. Сега ще думата на комисаря. Заповядайте. Благодаря ви. Благодаря за окоръжаващите думи. Благодаря и за натиска, който упражнявате. Аз а, много държа да се премахне отрицателни имидж от транспортния сектор. За това трябва да се направи, за да се възползваме от мобилността. Замърсяването на въздуха, шумовото замърсяване са шокиращи. 100 хиляди случая на преждевременна смърт заради транспортни сектори. Ако не, не ограничим нещата, числата ще продължават да растат. Трябва да изпълним нашите задължения, обръщайки непрекъснато внимание върху отрицателното въздействие на сектора. Всеки човек, всеки бизнесмен трябва да се включи и само тогава ще можем да бъдем успешни, даже и да заложим по-амбициозни цели. Комисията предоставя все по-добра и по-добра статистика. Подготвяме специална дефиниция, която ще получите след няколко седмици. Какво означава декарбонизация, как ще измерваме, как в управление ще изберем с оглед на запазването на растежа на работните места, какви методи ще се използват за изчисляване на отрицателното въздействие така че а, замисляме конкретни действия, за да а, намалим емисиите в крайна сметка на нула. през следващите 30 години ни чака непрекъсната работа и непрекъснат а, натиск. Сега, по конкретните ви а, а, въпроси, мерките, които ще бъдат част от стратегията на ММО, а, ще бъде създадена група. Планира се среща през октомври тази година. Е, на тази среща фокуса ще бъде поставен върху план за действие за краткосрочни мерки. Например, някои от елементите вече са създадени. Мисля, че трябва да бъдем креативни и иновативни, но на първо място има индекс за енергийна ефективност, оптимизираме на скоростта и повишаване ефективността на корабите. Това са трите мерки. мисля, че трябва да намерим добри, конкретни краткосрочни мерки, които през октомври да бъдат положи, предложени на 73 членки на ММО за един период от 5 години. Относно МРВ, международните е, задължения са поети. Крайният срок просто беше отложен. Мисля, че през, следващ подходящ повод ще можем да направим предложение. Това е досие на моя колега Канията, но ние работим в тясно сътрудничество. Сигурна съм, че ще успеем да дадем конкретни предложения след лятото. Имаше въпрос е, свързан с Арктика и забраната на тежките горива в Арктика. Под комисията за протвъртяване на замърсяването ще поднови работата си в началото на 2019 година. Информираха ме, че забраната на тежки горива в Арктика е покрита от конвенцията Марпол. Така че ние по-скоро изпълняваме нашите задължения по тази а, конвенция. Попитахте и за плана за действие. Нямахме достатъчно време да се споразумеем през тази седмица за планове за действия, но а, ни беше твърдо обещано, че ще започнем разговори по този план. В седмица, която водихме преговорите. Още нещо споменахте. Да, наистина имаме предизвикателство в лицето на Бразилия и Аржентина. Те обаче имат различна гледна точка. Те се е, чувстват като логистични оператори. Те не са големи корабособственици, гледат от друга перспектива. В Лондон аз разговарях е, с тях. Те се позиционират по различен начин, поставят различни предизвикателства. Обсъдихме вече с службите е, как е, да намерим подходящия подход е, към тях, защото тяхната позиция е по-различна от е, Гърция и така нататък и други големи държави, под чието флаг плават кораби. Ще бъде важно да ги включим Саудитска Арабия, разбира се, Съединените щати също са специален случай. Но е интересно, защото Саудитска Арабия непрекъснато се оплаква защо непрекъснато говорим за нефта, след като има други начини за декарбонизация. Аз казвам, че нямам никакъв проблем с нефта, имам проблем с замърсяването като резултат от използване на нефта. Може би ще ни предстои да видим някои иновации. Ще бъде разработена иновативна технология, но ние се опитваме да останем технологично неутрални. Подкрепяме всичко, което би ни довело до чиста мобилност. Ще подкрепим всичко, което се появи в тази посока през следващите години. Още няколко последни думи за авиацията. Авиацията е добър пример. Преди три години никой не искаше да чуе за хибридни самолети, електрически самолети, не искаше да прави планове за инвестиции. Рос-Ройс обаче обяви, че през 2030 година може да очакваме решение за авиацията, което ще бъде чисто. Airbus и всички други производители на самолети работят върху разработката на хибридни и електрически самолети. Работи се по тези иновативни решения. Е, и можем, имаме причини да бъдем оптимисти. моето предложение е да останем като една свързана екосистема и да продължаваме да упражняваме натиск за по-високи амбиции през следващия цикъл. Както си спомняте, преди две години когато ИКАО прие подобно споразумение, ме оказах не може да ми сравнявате с ОКЕО, ние не можем да подпишем такива споразумения. Виждате, че само две години по-късно и те е, е, е, развиха амбиции. А, мисля, че трябва да започнем да се чувстваме удобно, когато говорим за тази тема. Това трябва да бъде а, част от а, нашата ежедневна, обичайна работа. А, много се радвам, че упражнявате натиск. Той ни помага да станем по-добри. Благодаря ви, госпожо комисар. Благодаря ви за това, че дойдохте. Не, че е толкова важно, но може, може би пък е важно. Относно новата директива MRV, която казахте, че скоро ще дойде, още преди лятото. прозрачността и действителни данни за превоза на товарите. Аз мисля, че бях ясна, като казах, че довършваме а, оценката на въздействието. Не, проблема е, че това е твърде, че времето ще бъде твърде кратко, изборите ще бъдат през май. Някак нещата излежат, че спират. Но във всеки случай, госпожо комисар, всички въпроси, свързани с прозрачността и действителните карго данни, са от е, изключително важно значение. Те са важни аспекти за МРВ. Ние оставяме впечатлението, че се връщаме към по-низките си амбиции. Това ли, това ли ще се случи? Вие предлагате ли през следващото преразглеждане на МРВ да не включите действително така Аргодан? Всичко това, което споменахте, е част от оценката на въздействието. Но все още не сме завършили. Ще говоря за това, което казвате с колегата Каниета следващата седмица. За съжаление, той в момента не е в Брюксел. Ще говоря с него и ще видим дали може да направим нещо, за да ускорим процес. Ще кажа какво ви претесняват, но всички тези въпроси, които повдигнате, са обект на оценката на въздействието, прозрачността и така нататък. Благодаря ви, госпожо комисар. Ще се видим с вас при следващия подходящ повод. Благодаря ви, благодаря ви за подкрепата. we move to an exchange of views with the Commission on Digestive Cancers. And we have Предстои размяна на мнение с комисия относно раковите заболявания на храносмиятелната система. Имаме представител на комисията, да Диджи Санте. Е, мога ли да го помоля първи да вземе думата, след което колегите могат да поискат думата стига на ръка. Господин Райан. Благодаря, госпожо председател. Имам няколко слайда, които искам да ви покажа. Благодаря ви, че провеждаме този дебат относно раковите заболявания на храносмилателната система. Да ви покажа как работим по темата. Първо искам да ви покажа какво е разпространението на тези заболявания в Европейския съюз. Имаме Европейска система за информация за раковите заболявания, откъдето са и данните на следващите слайдове. Виждате, че рака на храносмилателната система представлява 20% от всички видове рак в страните членки. Това е трет Първото най-често на раково е, заболяване при мъжете и второто най-често на раково заболяване при жените. Пър, това първо. Второ, що се отнася до смъртността, това е втората по частота причина за е, смъртност при, при мъжете и третата при жените. Е, вижда, виждате какви са очакваните нови случаи на ракови заболявания при мъжете и при жените. Относно тенденциите, този слайд е, показва, че е, анализите не са е, оптимистични. Е, спадането през смъртността позволява, че са постигнати някои е, положителни резултати в борбата с рака. Мисля, че тук можем да бъдем оптимисти, защото тези ракови заболявания не могат да бъдат обект на превентивно лечение, ранната намеса може да се окаже живото, живото спасяваща. Миналата година доклада от изследването на раковите заболявания даде някои оптимистични резултати. Вижда се, че в 20 е, европейски държави има програми за борба с тези ракови заболявания. Първият доклад е публикуван преди 10 е, години на базата на 12 държави. Сега са обхванати 20 е, държави. В тези държави се извършва скрининг на раковите заболявания на храносмилателната система 150 е, хиляди мъже и жени на възраст между 50 и 74 години са обхванати от скрининга. Става ясно, че е, от скрининга са обхванати все повече е, хора. Има разлики между различните държави. Що се отнася до тестовете, протоколите, които се използват, комисията да продължава да настоява за по-голямо -по покритие, по-качествени -по данни. Не знам дали следите вестниците през последните седмици, но имаше големи скандали в две държави членки по отношение на качеството на програмите за скрининг на раковите е, заболявания. Това означава, че има празноти, които трябва да бъдат запълнени и трябва да се направят е, подобрения тъй като поради застаряване на населението се очаква да се увеличат случаите на тези ракови заболявания, ни ние е необходим по-качествен скрининг. Няколко са мерките за това. Първо, Европейския кодекс за борба с рака – за да се намали риск от е, ракови е, заболявания, в това число и на раковите заболявания на хрозмателна система. Една такава мярка е намаляване на употребата на алкохолите от тюневи изделия и вакцината на вакцинирането на децата срещу хепатит Б и накрая участието в международни програми за скрининг на раковите е, заболявания. Изискват се съвместни действия в рамките на Европейската програма за здравеопазване, която стартира преди няколко седмици. Това е първото, което искам да кажа. Второто, което искам да кажа, се отнася до техническата помощ. Предоставяме техническа помощ. Две държави членки са поискали такава помощ. Техническата помощ ще бъде финансирана от бюджета на комисията. И трето, има нова инициатива за борба с рака с храносмя... на храносмяталната система за подобряване на скрининга и грижата. Разработени са препоръки и насоки, както за граждани, така и за пациенти, здравни работници и политици. Що се отнася до незаразните заболявания и е, раковите заболявания на храносмилателната система, трябва да отбележа, че имаме цели поставени от Световната здравна организация, които представляват и за нас цел за подобрение. Държавите членки заедно с комисията са приели тези цели. Референтната точка, с други думи, са международно поставените цели. Ние се опитваме да идентифицираме и да прилагаме добри практики Тук работим заедно с страните членки и се надяваме да увеличим интервенциите и добрите практики, които имат ефект на място. Комисията подкрепя тези усилия на национално равнище с помощта на европейския бюджет в рамките на програмата за здравоопазване, но и с други финансови инструменти. Във връзка с раковите заболявания ще кажа, че пета държави членки доброволно са избрали да получат помощ от общностния бюджет за скрининг на раковите заболявания в храносмилателната система. Това са средства за мерки, които държавите членки искат да опитат и да приложат на национално равнище. Наскоро от Европейската инвестиционна банка беше направена инвестиция в центрове за третиране, за лечение на ракови заболявания то заедно с страните членки, ориентирайки се по международните цели а, и предприемайки действия, които да а, подобрят положението на национално равнище. Може би по този начин ще успеем да подобрим ситуацията. нарастващия брой на случаите нуждащи се от здравна грижа, новите технологии, новите методи е, на лечение и всичко от това е, при намаляващи ресурси за здравеопазване. Това, всичко това означава, че трябва да се постави по-голям фокус върху превентивната работа, върху профилактиката, част от като е и скрининга. Надявам се, анализите, които комисията прави с ОИСР и здравната обсерватория да помогнат за изготвяне на профили на държавите и да разберем къде са празнотите, за да се допълнят националните планове за борба с рака. Такова е настоящото положение по отношение на раковите заболявания на храносмилателната система. За нас е много важно да имаме определено гарантирано качество на европейско равнище. Благодаря ви много, господин директор, уважаеми колеги. Давам думата за дебат господин Поч. Благодаря на нашия гост за това, че е сред нас днес. Благодаря ви и за ангажираността, с която работите в тази сфера. Това е само част от една по-обща тема. Ние днес обсъждаме раковите заболявания на храносмятелната система, които заболявания ни отправят тревожен сигнал, които струват скъпо на здравната каза, каса. Хиляда човека дневно умират от рак на храносмилателната система. Може ли да си представите какво ще се случи, ако това е броя на жертвите на терористична атака или а, на самолетна катастрофа. Първият ми въпрос към вас е какво можем да направим за това, защото като че ли е, никой не се интересува. На второ място. В това отношение имаме един враг. Рак на панкреаса. Много ракови заболявания могат да бъдат предотвратени. Колоректалният рак, за който говорихте, може да бъде предотвратен чрез скрининг или съответното лечение. Но рака на панкреаса не може да се лекува по този начин. Има ограничен брой диагнози, които биха могли е, да бъдат лекувани. А когато диагнозата бъде поставена, вече е прекалено късно. Ако ви се постави диагноза рак на панкреаса, това е смъртната ви присъда. 65% от европейците казват, че не знаят нищо за рака на панкреаса. Рака на панкреаса се разпространява а, главоломно и в а, рамките на 5 години едва 3% от пациентите са преживели. 60% от заболелите на рак на дробовете е, оцеляват. Оцелелите от раковите заболявания е, се увеличават през последните 50 години, но това не въжи за болните от рак на панкреас. Симптомите много често е, трудно могат да бъдат регистрирани на ранен етап. Много е трудно на ранен етап от забеляването то да бъде идентифицирано. Едва 2% от ресурсите за научна и развойна дейност са разпределени за научна и развойна дейност по отношение на рака на панкреаса. Ние знаем, какво е необходимо. Превенция, скрининг с цел ранно поставяне на диагноза. Това трябва да бъде включено в европейската политика за лечение на раковите заболявания. Нуждаем се от съответните инструменти за рано поставяне на диагноза. Вие говорихте за събирането на данните. Благодаря ви за работата в това отношение. Необходимо е държавите членки да предприемат действия. Бих искал да попитам, според вас, как бихме могли да работим по отношение на рака на панкреаса в частност? Госпожа Гростет, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Много се радвам, че имаме тази възможност да обсъдим една тема, която вълнува нашите гласоподаватели, нашите граждани. Много се говори за превенцията, за диагностицирането. Знаем, че коректалния рак е широко разпространено заболяване, но не трябва да драматизираме прекалено нещата. Много от нашите съграждани в Европа се страхуват е, от поставянето на подобна диагноза. И заради този страх е, не ходят на преглед с превентивна цел. Така че, как да направим така, че да не се драматизира положението и да накараме хората да е, посещават лекарския кабинет и да се подлагат на преглед. Ако правилно съм разбрала, вие казахте, че пет държави членки са поискали европейска помощ чрез програмата Здраве. Имайки предвид всичко, което трябва да се прави по отношение на раковите заболявания. Питам се, разполагаме ли с достатъчно средства? Сега всички обсъждаме бъдещата многогодишна финансова рамка. И аз си казвам, Дали пък всеки път не пренебрегваме здравеопазването? Тази сутрин получих един документ от Европейската комисия, в който здравето се слага е, до проблемите с мигрантите. Това е шокиращо. Аз смятам, че трябва да бъдем обединени. Зная, че в нашата парламентарна комисия се работи по въпроса, но трябва да направим така, че в бюджета да се заделят повече средства, за да отговорим на исканията на нашите граждани по отношение на този общ проблем, свързан с раковите заболявания. Не само тези на храносмятаната система. Вие говорихте за рака на панкреаса, ами туморите в мозъка, ами раковите заболявания сред децата. Толкова много работа ни очаква в тази сфера – И отговора, който ще даде на този въпрос Европейския съюз, е, ще предопредели доверието на гражданите. Не смятам, че каквото и да направим ще е достатъчно в сферата на здравеопазването. Как да направим така, че да накараме нашите съграждани да извършват превентивна дейност, да се подложат на ранна диагностика, без да се страхуват, без да се страхуват от а, а, диагнозата, която ще им бъде поставена. Благодаря, госпожо Гростет. Госпожа Дали. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на представителя на комисията. Благодаря ви, че обсъждаме тази тема. Рак на храносмяталната система е втория по разпространение след рака на белите дробове. Две неща бих искала да кажа. Първо, с оглед на устой... целите за устойчиво развитие, които се подкрепят от държавите членки Европейската комисия, финансирането за незаразните заболявания, включително раковите заболявания на храносмилателната система, не включват превенцията. 80% се отделят за хроничните заболявания и много по-малък процент се отделя за превенция. А това е много важен момент, който според мен трябва да получи необходимото внимание. Трябва да признаем значението на европейската политика в областта на здравеопазването в това отношение. Много често се казва, че половината от раковите заболявания са предотвратими, ако се промени начина на живот, затластяването, потреблението на алкохол и така нататък. Подчертаването на нездравословния начин на живот е недостатъчно. Трябва да има и добра програма на скрининг на европейско равнище, за да имаме ранна диагностика. Ако имаме специална политика на скрининг в това отношение, ще е добре да вземем предвид, че раковите заболявания на храносмятаната система не са характерни за определена възрастова група. Непрекъснато има все нови и нови заболели. Във всяка държава членка Възрастовите групи, които са обхванати от тези заболявания, са различни. Е, например, над 33 е в България, докато пък в други държави, като моята, скрининка започва на възраст едва над 50 години, когато вече е прекалено късно. Учените казват, че скрининга трябва да започне между 45 и 49 години, за да има ранна диагностика. Бих искала да попитам как да направим така, че да разпространим най-добрите практики, да направим така, че максимален брой държави членки хармонизират възрастта, на която трябва да се направи скрининга. Как да направим така, че скрининга да се направи на възраст, на която да не е прекалено късно. Благодаря ви. Някой друг? Ако не, Господин Ваян, имате думата за отговор. Благодаря ви за въпросите и за силните позиции, които изразихте. Бих искала да започна с следните думи. Какво се прави в научната и развойна дейност в областта на раковите заболявания на храносмилателната система? Разполагам с някои цифри, които не са много кръсноречиви, но все пак в седма рамкова програма 15% от общите средства са заделени за раковите заболявания. 15% от средствата за раковите заболявания са отделени за заболяванията на храносмятаната система. Същите са цифрите в Хоризонт 2020. Тоест 1,5 милиарда евро за ракови заболявания по седма рамкова програма, 15% от които са отделени за раковите заболявания на храносмятаната система проектите по седма рамкова програма имах а, а, връзка с а, бак... инфекцията хелиобактери. Затова и най-вероятно проектите бяха насочени към тази инфекция, тъй като тя е най-честата причина за раковите заболявания. Както казах, 15% от средствата са заделени за раковите заболявания на храносмятаната система. Търсят се нови начини на скрининг чрез смартфони, например, които да анализират а, човешкия дъх или взимането на биомаркери от стомаха. Много средства се влагат в научната и развойна дейност, но както обикновено проблемът не е на ниво ЕС, а на ниво държави членки. Както каза госпожа Гростет, вие попитахте откъде ще дойдат парите. Трудно ми е да ви отговоря. Мога да ви дам конкретни примери в които средствата са отпуснати на държавите членки, а след това държавите членки имат проблем да освоят тези средства. Нивото на освояемост на средствата от държавите, които най-много се нуждаят от тези средства за целите на скринингата, именно в тези държави администрацията и лекарските институции си имат своите ограничения. Затова поканихме лекари, а, и представители да ни обяснят как биха могли да повишат нивото на освояемост. Опитваме се да идентифицираме държавите, които се нуждаят от помощ. А, изпращаме експерти в тези държави, за да може да се подобри положението. Не се опитваме да въвеждаме някакви нови планове или стратегии. Опитваме се да работим с държавите членки, за да идентифицираме секторите, в които те се нуждаят от помощ и средствата, от които се нуждаят. Така че за мен въпросът не е свързан с това, разполагаме ли с достатъчно средства. По-скоро проблемът е как тези средства да бъдат вложени в нещо, което дава резултат. Опитахме се да работим с държавите членки, за да очертаем приоритетите – и за да може да отпускаме средства на най-бедните държави членки, на тези държави членки, които най-много се нуждаят от тези средства. Не на 28-те държави членки, а на 5-6 от тях. По-целенасочен подход. Това е целта ни. Госпожо Гростет, вие говорихте за дедраматизирането на скрининга. Тази дискусия е дълга и трудна. Да дедраматизираме скрининга, това означава да се повиши осведомеността на населението. И тук се сблъсквате пред основното предизвикателство, а именно трябва да говорите за този тип заболявания, но за тази цел се нуждаете от лекарското тяло, което трябва да го направи. Европейския парламент също трябва да повиши осведомеността от необходимостта от скрининг. Например, ако си спомняте в случая с вируса на ХИВ, първоначално всички смятаха, че ако получат диагноза спин, това означава смъртна присъда. Нещата вече се промениха. Трябва да изпратим ясно послание до хората, да им кажем, че колкото по-рано бъде засечено раковото заболяване, толкова по-големи са шансовете им. Затова много средства се влагат в кодекса за раковите заболявания. Спиране на пушенето, намаляване на теглото, намаляване на а, алкохола. Това са практики, които могат да помогнат държавите членки трябва да предадат това послание на своите граждани. И, това е неизменна част от превентивните ни действия. Госпожа Дали зададе въпрос, свързан с възрастта, на която трябва да се прави скрининга. Имаме препоръки на съвета във връзка с три типа ракови заболявания. Колоректален рак на гърдата и туморите в мозъка. Имаме препоръки, които са насочени към държавите членки. В 20 държави е въведен скрининг за колоректален рак. Да, има разлика в стандартите и в тестовете, които се прилагат. Има проблеми и с контрола на качеството, но за това имаме съвместния изследователски център. Той има за цел да упражнява качествен контрол върху скрининга. Много често се стига до неправилно поставени диагнози. Опитваме се да решим проблемите на равнище държави членки. Работим на различни фронтове, чрез експертни групи, чрез намеса от страна на Европейския съюз и се опитваме да направим сравнение за начина по който, за да можем по-ефективно да прилагаме скрининга. Съгласен съм с вас, че бремето от тези заболявания е огромно. Трябва да направим така, че в следващата изследователска програма тези заболявания да продължат да бъдат приоритет. Трябва да се вземат предвид различните видове ракови заболявания, включително и тези на храносмятаната система. Трябва да гарантираме, че ще бъдат включени и тези заболявания, които е, сега са позабравени, като рака на панкреаса. За тях също трябва да се отделят средства. Благодаря. Благодаря на всички ви, казва председателката за тази дискусия. След, последната точка от дневния ред за днес са две възражения за генетично модифицирана царевица 1507 59122 и генетично модифицираната царевица ГА21. Yeah, yeah. Okay, okay. Uh, usually we start with the... Обикновено започваме с подателите на възражението. Госпожа Бойлан. Thank you. And I suppose some of the co-sponsors aren't here because we've been here so many times uh, before on the same topic. Um, but look, the objections to the authorization... Възраженията са свързани с разрешителното на ГМО. Възразяваме всеки път на едно и също основание, тъй като процедурата е упоручена. Трябва да сложи край на това. Ние сме различни депутати от различни политически групи. Внасяме единно това възражение. Трябва да се промени системата. Във възражението ясно са описани доводите ни. Това не отговаря на изискванията на европейското законодателство, а именно да се дава разрешително за ГМО. Нарушена е демократичната легитимност Приканвам Европейската комисия да изпълни задълженията си по смисъла на Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие и да спре вноса на ГМО култури, хербициди и глифозат. Редовното излагане на тези вещества се отразява а, зле на културите и влушава качеството на почвата. Това нарушава биоразнообразието и бъдещия потенциал на почвата. При тези две възражения интересното е, че обикновено ние вземаме предвид е, всички приложения, свързани с процедурата за разрешаване на ГМО, но тези документи не бяха на разположение на сайта на ЕФСА което означава, че в този случай ние нямахме възможност да проверим коментарите на компетентните органи на държавите членки, което съвсем не ни се нрави. Okay, okay, thank you very much. Добре, благодаря ви. От другите подали възражението. Не виждам никой да иска думата по тези възражения. Госпожа Гърлинг, може би? Благодаря. Аз ще говоря от името на моя колега господин Фиал. За да кажа, че ЕНП не подкрепя тази проекто резолюция. по едни и същи причини, каквито винаги има. За яснота обаче ще кажа, че съгласно оценките тези сортове е, царевица, е, при тези сортове царевица не са намерени основания за безпокойство, основания, които да ни карат да заключим, че има риск за околната среда и здравето. Проекто резолюцията съдържа множество лишени от смисъл а, твърдения, а именно, че са използвани големи количества хербициди. Няма доказателства за това обвинение. Ако продължим да го правим, ако говорим за такива неща, трябва да кажем какъв е източника на нашата информация. Второ, че ГМО са изложени на голямо количество глифозат и глифозинат. Още веднъж не е ясно откъде идва това твърдение. Комисията се придържа към правилата, не виждаме доказателства, които да свидателстват за обратното. И ако е, съответния генетично модифициран продукт се счита за безопасен, трябва да се доверим на научното мнение. В противен случай ще започнем да си прехвърляме топката. Аз мятам, че трябва да се придържаме към научните доказателства там, където е възможно. А в този случай е възможно. Има голям брой доказателства. Те винаги се взимат предвид от е, Европейската агенция за безопасност на е, храните. Не виждаме никакво основание да считаме, че те не са свършили коректно работата си. Господин Фелнер препоръчва на членовете да гласуват против против тази проекто резолюция. Същото се отнася и до втората проекто резолюция. Благодаря. Друг някой? Не, комисията в такъв случай. Може би са същите аргументи от страна на комисията. Госпожа Бреже. Благодаря, благодаря ви, госпожо, за коментарите. Аз също ще се опитам да бъда кратка. Имаме резолюции, е, два броя. И по двата случая ЕФСА е извършила съобхватна оценка на риска. Е, извършена цялата оценка, която е необходимо да се направи в този случай. Страните членки коментират е, на ЕФСА е, отрази всички, поработи по всички коментари, засегна ги по време на заседанието на постоянния е, комитет. Имаше коментари и ЕФСА отговори, че не е поступила никаква нова научна информация и потвърдиха своето положително становище. ЕФС освен това, почета, че информацията постъпила от страните членки не променя положителното им становище. А, така че а, авторизират един вид царевица а, и подновяват а, авторизацията за царевица ГА-21. За това вчера представиха проект авторизацията на апелативния комитет, откъдето няма становище. Няма да навлизам в подробности в дискусията. Комисията няма никаква причина да отегли проекто решенията си, защото те изцяло зачитат а, нашата изпълнителна роля. Следвали сме процедурата а, и в двата случая правото на наблюдение на парламента се запазва ако не сме надхвърлили е, правомощията си, е, значи е, всичко е наред. Ние ще отговорим на въпросите, подхвърлени в двете проекто резолюции, искането за ново предложение, изход, искане за суспендиране на настоящото предложение. Ще дадем обяснения по точките споменате в резолюцията, ако тя се приеме. Благодаря. Благодаря. С това приключва нашия дебат за днес и нашето заседание. Ще се видим утре сутринта, за да гласуваме в 9 часа. Благодаря.